държави на европейския съюз по пътя на бежанските потоци бих искала да обърна внимание на европейския парламент че ескалацията на напрежението създава реална заплаха от нова бежанска вълна към европа. виждам опасност намеренията на турската държава да разсели над два милиона арабски бежанци в кюрдските райони на северна сирия където в момента се провежда операция на турската армия. считам че подобно заселване трябва да бъде осъществено само по свободната воля на бежанците. то не трябва да бъде за сметка на кореното кюрдско население. една промяна на етническата карта в региона особено при неустановеният мир в сирия крие голям риск за нова и дълготрайна бежанска вълна този път от кюрдските бежанци към страните членки на европейския съюз. затова призовавам европейския парламент да предложи международен механизъм за мониторинг за прозрачност и контрол на процеса. Много благодаря. Следващият оратор, колегата Хайна Лома, за една минута. Тъжни сме и сме потресени от сцените, които всеки ден виждаме да се случват в Близкия изток. Хора умират по улиците в Иран, нарушават се правата на човека. В Иран има и нови проблеми с правата на човека. Потъпкват се демократичните права на хората да демонстрират. Всичко това ние го виждаме след като САЩ и неговите съюзници се намесиха в Ирак и създадоха напрежение, което продължава до сега. Европейският съюз твърди, че иска да защитава демокрацията и човешките права, но имаме нужда от повече търпение. Не може да направим това в момента. Господин Чиходаро, следващия оратор за една минута. Благодаря, госпожо председател. Техеран, Багдад и Байрут са три места, едни от най-важните в момента на световната карта. Вместо хляб и демокрация, хората са обсипвани с насилие и куршуми. Тук загиват хора, лекарите се опитват да спасят пациентите. Имаме нужда от прозрачност, от защита за хората на място. Госпожо Върховен представител, един въпрос. Какви мерки ще оставите в наследство на следващата комисия, за да се подобри положението? И има ли някакъв срок за прилагане на тези мерки? Благодаря. Благодаря стигаме до спонтанните изказвания. Шестима колеги са се записали. Искам да подчертая, че всички, които ще се изкажат в рамките на тази процедура, имат една минута. Давам думата на Иржи Поспишел. Председající, já chci nejprve на úvod poděkovat пани Mogherini за... Госпожо председател, искам да благодаря на госпожа Могерини за нейната работа по време на целия им мандат. Говорихме достатъчно за положението в Близкия изток. Не бяхме винаги на едно и също мнение. Смятам, че сме били твърде благоразположени, твърде идеалистични спрямо политиката на Иран. Сега се питаме дали не трябваше да бъдем по-твърди. Социалните условия са покъртителни, огромна корупция, във всяка държава малко по-различна при съответния режим. Но а, сега трябва да решим дали не трябва да бъдем малко по-твърди в позицията си към Иран, защото там е източника на дестабилизация и а, потисничество, потискането на човешките права. Не бива да даваме шанс на ислямистите. Фернандо Лопес, следващият оратор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 има а, доста сериозни а, взаимоотношения с Иран в момента, а между Иран и Ирак е имало война. И всичко това трябва да се а, разгледа изключително внимателно, особено отношението към жените. А, продължават протести и резултатите са наистина а, осъдителни. Дори има жертви на момичета, които са по-малко от 14 годишни. Това е наистина неприемливо и осъдително. Трябва наистина да реагираме на това положение. Благодаря много. Госпожа Антия Макентар има думата за минута. We really do... Не можем просто да наблюдаваме спокойно това, което се случва в Иран. И ЕС и международната общност трябва да отхвърлят категорично използването на смъртоносна сила от страна на Революционната гвардия, иранската полиция и агентите на иранския режим. 143 лица са били убити и тяхната смърт е надлежно документирана от Amnesty International, но се вярва, че броя на жертвите е много по-голям. Повечето от убитите просто са били застреляни, като Никта Есфандани. Тя беше само на 14 години, беше застреляна в главата. Семейството я търси 3 дни и в крайна сметка служителите на режима връчаха на семейството нейното тяло. Нашата ответна реакция до сега е била е, печално неадекватна. Не трябва да разговаряме с режима в Иран, докато той продължава да извършва престъпления срещу човечеството. Благодаря. Сега думата има Клеер Дали. Благодаря, госпожо председател. Аз с радост чух изказването на госпожа Могирени за а, европейската позиция по отношение на оттеглянето на Съединените щати, но смятам, че ние трябва да отидем още по-нататък и да признаем, че налагането на санкции наистина причини много сериозни трудности на бедните, на гражданите в а, а, това положение тези именно, които трябва да защитим. А сега Съединените щати се опитват да експлуатират този съвсем легитимен протест в Ирак и Ливан, за да го а, действат целенсочено срещу Иран. Ние смятаме, че не трябва да се подаваме на тази а, клопка. Според Марк Помпео, тук а, става въпрос за реални а, проблеми, реални а, а, трудности, а, има корупция. Ние не трябва да а, си позволяваме да попадаме в клопката на американската манипулация. Трябва да го работим за стабилност в Иран, Ирак и Ливан и да се противопоставим на а, американските и опити от Саудитска Аравия за подобна манипулация. Благодаря. Господа, господин Николас има думата. Госпожо председател, Госпожо Могерини, Вашето изказване беше доста балансирано, но а, въпреки това положението в а, Иран, Ирак и Ливан е сериозно. Всички тези държави са страдали от чужда намеса, граждански войни, санкции и разпиляването на националните ресурси от правителство, банкери и а, други сили. В тези държави умират а, хора. Мирните протестиращи а, биват убивани. Трябва да осъдим това. Чужди сдружения, чужди сили финансират дестабилизирането на ситуацията в Иран. В Ирак и Ливан също има протестиращи. По същия начин можем а, и трябва да осъдим а, а, убиването на протестиращи а, всякъде по света. Господин Патен, за една минута. Е, искам да изкажа своето съчувствие относно убитите, ранените, хвърлените в затвора в Иран. Затворници като Назанин Загак трябва да бъдат е, освободени. Основният приоритет обаче трябва да бъде да спрем Иран е, от това да създаде ядрено оръжие. Сега започна обогатяването на уран отново. Аз подчертавам, че подкрепям ядреното споразумение, но мисля, че ако споразумението се провали, трябва да търсим план Б. Европейския съюз не може да бъде оставен просто така. Мерките на Съюза не успяха. Иран заплашва с отмъщение и държавите членки и Съюз. Мисля, че трябва да има коалиция от държави членки, която да търси решение, но решението ще бъде открито и постигнато само с активното участие на САЩ. Много хора в парламента отхвърлят президента Тръмп, но ако искаме наистина да станем за човешките права на иранците, трябва да подкрепим режима в Вашингтон, а не в Иран. Аз съм убеден, че американската власт може да помогне. Благодаря и сега давам думата на заместник председателя на комисията Федерика Могерини. Благодаря, госпожо председател. Видях, че повечето от изказванията по тази тема ни окоръжават и потвърждават подхода, който очертах в началото на този дебат, за което благодаря. Позволете ми да отговоря предимно на един от въпросите, които бяха зададени, въпреки че не виждам а, дамата, която зададе този въпрос, но съм сигурна, че ни слуша от офиса си. тя казваше, че Европейския съюз трябва да финансира конкретни проекти в, и конкретно в Ирак. Ще кажа няколко цифри в Ирак. Всъщност тя попита какво финансираме. Ние финансираме, например, отстраняване на мини инвестиции в повторно изграждане на инфраструктура. Аз съм сигурна, че някои от вас са били в Близкия изток. Само в Ирак 1,25 милиарда евро са инвестирани в конкретни проекти. Това не е само дипломация, искам да кажа. Въпреки, че в тези времена в глобалната политика е ценен елемент. Понякога ми се струва, че подценяваме силата на нашия дипломатически ангажимент. Но не водим само дипломация. Подкрепяме проекти, които помагат на хората в тяхното ежедневие помагат на реални хора с реални нужди, жени и деца. Някои от тях живеят в затруднения не за години, а за десетилетия. Економическата е, ситуация и сигурността са в постоянна опасност. Но и в този смисъл нашите проекти са живото спасяващи за милиони от хора. Очаквах депутатите на Европейския парламент да знаят това. И искам да ви приканя да се информирате какво финансиране одобрявате самите вие в този е, регион. Защото вие сте представители на вашите избирателни райони и трябва да предавате тази информация нататък. Попитахте ме също така каква ще бъде позицията на следващия върховен представител по тези въпроси. Очевидно, че и съветът ще има глас в външната политика. Но, според мен, за в бъдеще трябва да бъдем основен партньор на хората от този регион. Дори да не си даваме сметка колко е важна ролята, която играем, ако ам, посетите този регион, ще видите, че ние сме не само посредници в преговорите, а сме и а, хора, на които разчитат а, а, гражданите на тези държави. Така че смятам, че бъдещата ни роля ще бъде да инвестираме още повече в економиката, в сигурността и да полагаме дипломатически усилия за да помогнем на този регион да намери път към сигурността и стабилността. Както казах в началото, това трябва да е свързано с най-твърдо отричане на всякаква форма на насилие върху протестиращите от страна на правителствата. Това а, насилие е абсолютно неприемливо. И а, знаете, че ние реформираме системата на сигурността в а, Ирак а, с а, подкрепа. Виждаме сигурността от промяна и подобрение на начина по който институциите в тази държава се справят с а, тази ситуация и с множество други. Надявам се, че ще получим вашата подкрепа като Европейски парламент и ще продължим да бъдем ангажирани ние всички други а, европейски институции в този регион. Утре ще дам думата на... Утре ще продължи моят колега Невен Мимита. Благодаря. С това приключва този дебат и преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Въпрос искане за устен отговор. Връзка с текущите преговори относно новото споразумение за партньорство между Европейския съюз и АКТБ. Нека да ви припомня, че ако искате да зададете въпроса синия карта, може да се регистрирате а, и посредством нашата електронна система – а сега давам думата на Томас Тобе, който да представи темата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми а, министри и колеги, които са част от а, нашето заседание тук. А, споразумението от Котону с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн е най-обхватното споразумение, което е сключил Европейския съюз до момента. Повече от 80, почти 80 държави са обхванати и много различни области на политиката. В тези времена, времена на увеличаваща се глобална несигурност, ние, Европейския съюз, трябва да се грижим за многостранността, глобалното сътрудничество и общия ред. Това са основни ценности на нашия Европейския съюз. Споразумението от Котону изтича през февруари следващата година. Преговорите за следващото споразумение вече започнаха. Преди това парламентът изрази това, което а, ние искаме да видим в новото споразумение. И загрежеността на парламента или по-точно съгласието на парламента ще е необходимо след като приключат преговорите. До момента АКТБ и Европейския съюз са се съгласили спрямо основата на това споразумение, а именно ключовите ценности, принципи и общите приоритети три регионални а, протокола за партньорство ще очертаят точните приоритети за сътрудничество в а, съответствие с а, спецификите на региона има съгласие, че основата на това регионално партньорство ще бъде правно обвързващ инструмент. Това не беше даденост, когато започнаха дискусиите с държавите от Европейския съюз, а, съюз но след това при исканите на парламента. За нас е необходима по-голяма степен на ясност и нова резолюция, тъй като някои от ключовите загрижености на парламента не а, са намерили своя отговор и а, от името на Комисията за развитие съм подал а, въпроси а, към Комисията е, и искаме да чуем ясни отговори. Считаме, че тези а, отговори ще дадат насока на бъдещата комисия. На първо място, къде всъщност. А, Докъде сме стигнали по позициите, изразени от парламента а, в неговите резолюции? и как са били взети те до момента в преговорите. Искам да стане ясно, че Европейският парламент не може да приеме нивото на изпълнителната власт да няма ответен партньор. Трябва да има. Не може да има общата комисия, а няма парламентарни срещи. Съгласни сме с парламентарното сътрудничество на ниво трите регионални стълба, но това не е достатъчно. Не искаме да загубваме а, ползите от а, партньорското обсъждане на а, това ниво. Друг важен въпрос и също от името на комисията искаме да попитаме как а, се предвижда с съвета и комисията да действа, що се отнася до засилване на разпоредбите за борба с дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност, както и а, как ще гарантира, че партньорите от АКТБ са изцяло ангажирани с сексуалното и репродуктивно здраве и права а, и с цялото изпълнение на програмата за действие. Друг важен въпрос е свързан с гражданското общество. Знаем, че в някои от тези държави това е изключително сериозна загриженост и искаме да видим засилена роля на гражданското общество. Това трябва да е видимо в споразумението, както и на всички други нива. Не на последно място, Парламентът ясно посочи, че новото споразумение трябва да предвиди механизъм за партньорска проверка и наблюдение на напредъка, както и пропуските в изпълнението на целите за устойчиво развитие за регулярна проверка. Така че искаме повече информация за това как точно ще се включи тази идея в новото споразумение. Но преди да приключа, с това ясно послание от името на Европейския парламент, искам да изразя благодарност към комисар Мимика за усилената работа. Вие работихте изключително усилено за Европейския, с Европейския парламент. Благодарим ви за сътрудничеството, но също така, както и със съвета. Но ние сега разчитаме на комисията и на съвета да бъдат водещи в ролята си а, при а, нашите изисквания в следващите седмици и месеци и да ни дадат а, отговори днес. Да се надяваме ясни отговори. Благодаря много. Сега от името на съвета госпожа Топорайнен. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми депутати, за мен е удоволствие да се обърна към вас във връзка с текущите преговори между ЕС и страните, които наричаме АКТБ. Дебата наистина е изключително своевременен. Котону продължава да бъде от съществено значение за съвета. Преговорите продължават по-настоящем са се провели пет кръга на преговори на политическо ниво. Последния беше през септември в Нью Йорк. Следващата среща на главните преговарящи ще се проведе през декември. И двете страни са съгласни, че бъдещата рамка за сътрудничество трябва да се основава на споразумението от Париж за измененията в климата и дневния ред за 2300 година. Трябва да се отчетат новите предизвикателства, възможности, променящия се глобален контекст. И двете страни са готови да работят за това да защитят своите позиции и да зачитат позициите на другата страна на международни форуми. Съвместната парламентарна асамблея ще укрепи парламентарното измерение. Преговорите и мандата за тях казват ясно, че страните трябва да се стремят към многостранен подход, като укрепват ролята на националните партньори, местните власти, гражданското общество и частния сектор. Тези директиви имат за цел да укрепят редовния политически диалог на всички нива, както и да гарантират участието на различни заинтересовани страни и гражданското общество в различните форми на сътрудничество. Трябва да се осъзнае, че различните органи на местно ниво и НПО са ключови партньори за реализиране на целите. Госпожо председател, депутати, преговорите по темата миграция продължават. Целта на Европейския съюз е да се стигне до един по-оперативен текст в сравнение с поразумението от Котона. Мандата за преговори на ЕС казва, че всички елементи, свързани с развитието и сътрудничеството, ще бъдат разглеждани в рамките на регулярния политически диалог. Това означава, че ние редовно ще разговаряме с нашите партньори по тази важна тема. Споразуменията за економическо партньорство помагат на местните общности, те осигуряват експертен опит, технология, възможности за интеграция. Те освен това са инструмент за инвестиции, за генериране на добавена стойност, за економическа интеграция и така нататък. Работата, която е направена до сега в рамките на съществуващите споразумения, трябва да ни вдъхнови за бъдещите търговски отношения между ЕСА и АКТБ. Мандата за преговори на ЕС е пределно ясен, що се отнася до забраната за дискриминация възоснова на сексуалната ориентация и сексуалните и репродуктивните права. Целта на Европейския съюз е да работи за насърчаването на правото на всеки индивид да има пълен контрол върху своята сексуалност, тяло и сексуално и репродуктивно здраве. Без е, всяко едно лице да бъде подлагано на дискриминация и сексуално насилие. Европейския съюз работи за това да се предоставя качествено сексуално образование и здравеопазване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Сега ще дам думата на господин Мимица от името на комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожо министър, искам да благодаря на председателя господин Тобе и на всички членове на Комисията за развитие, за чудесната работа и за тясното сътрудничество на нашите институции по, този, по това важно досие. Приветствам вашата резолюция и въпроса във връзка с преговорите за възобновяване на споразумението за партньорство между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Преговорите се движат с умерено темпо. Като главен преговарящ трябва да съм реалист. Споразумението от Котону изтича в началото на следващата година преговорите няма да са достатъчно напреднали и трябва да има преходни мерки, които да действат междувременно. И за това се радвам, че съветът прие решение за продължаването а, на действието на споразумението от Котону до 31 декември 2020 година, така че да има солидна правна основа за сътрудничество до сключването на новото споразумение. А, посланниците а, на Европейския съюз и АКТБ а, ще вземат решение до края на януари 2021 година. На този етап от преговорите а, много се радвам, че парламентът отново подчертава основните елементи, които се споменават от парламента в резолюциите му от юни 2018 година и октомври 2016 година. Почитаеми членове на парламента, аз, се рад... Аз съм сигурен, че трябва да бъде засилена ролята на парламента в следващото споразумение. Но съветът дава насоки това да стане на нивото на регионалните протоколи за сътрудничество. Въпреки това, ние отчитаме препоръките на парламента във връзка с хода на преговорите. Припомням, че през декември 2017 година парламентът отправи препоръки към комисията, включително и че трите регионални парламентарни конфигурации могат да се сливат при определени обстоятелства. В крайна сметка това предложение не стана част от е, директивата за преговори на съвета. Почитаеми членове, е, вие препоръчвате политически диалог. Ние предложихме нашите партньори от АКТБ е, един съобхватен диалог, включващ много области и политики. Приветствам също така факта, че ви искате многоизмерно партньорство в много области. Искате вашите партньори да се ангажират и да включат множество различни партньори в диалога и в сътрудничеството. Вие искате да има силни разпоредби за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация и половата идентичност, а, ангажимент към сексуал, сексуалното и репродуктивното здраве. Ние сме съгласни с това. Но нашето предложение към АКТБ не беше посрещнато радушно и са нужни още преговори. Затова тази част от параграфа все още е поставена в скоби. Комисията приветства ангажимента на Европейския парламент. Европейския съюз и АКТБ договарят балансиран текст, който търси компромис положителен и за двете страни. По отношение на споразуменията за партньорство, Припомням, че тези самостоятелни международни, това са самостоятелни споразумения от международен характер. Споразумението от Котону все още е в сила и обхваща всички основни елементи, които ще бъдат запазени и за в бъдеще. И накрая препратката ви към целите за устойчиво развитие също приемаме с благодарност а, това ще оформи бъдещото споразумение между Европейския съюз и АКТБ. Нашият диалог с партньорите от е, АКТБ и е, многостранният ни подход ще е, задейства инструменти за работа и мониторинг на бъдещото споразумение. Благодаря. Сега давам думата от името на НП на господин Хълвени за 3 минути. Благодаря. Сътрудничество с Европейския съюз и държавите от е, АКТБ е неизбежно, защото трябват решения в областта на миграцията, борбата с климатичните промени, образов... достъпа до образование, сигурността. Споразумението от Котоно, което все още е в сила, дава една добра рамка за справяне с тези проблеми евентуалното забавяне в, за влизането в сила на новото споразумение би означавало минуси за Европейския съюз. Европейския съюз има интерес да консолидираме тенденциите, които карат хората да останат в тези държави. Едно от най-важните като въпрос са продължаващото образование и професионалното обучение. Нека привлека вниманието ви към нещо изключително важно. Когато говорим за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, сътрудничеството с религиозните организации е неизбежно. Но не съществува такова с днешна дата. В Южна Африка здравеопазването и образованието, здравеопазването и образованието се предлагат 50% от религиозни организации. Така че, ако говорим за развитие, трябва да се говори с религиозните организации. В новото споразумение Европейската комисия ще трябва да намери решение, за да се справи с миграцията или поне да направи усилие да разреши миграционния проблем, както каза току-що господин министъра, трябва да се концентрира госпожа министра, трябва да се концентрираме върху първо причините за миграцията и да намерим решение, в които мигрантите могат да се върнат отново в своите държави, където има качествено образование и справедливи условия на заетост, които позволяват на тези хора да живеят в собствените държави. От 2021 година трябва да се приложат нужните условия и да се включат основните ресурси според условията на комисията. Въпросът ни е как смята комисията да направи връзката между споразумението от Котону и економическото партньорство? В известна степен очакваме Европейската комисия да подготви споразумение, което позволява на хората да останат в държавите си, а не да мигрират. И също да консолидира ролята на Европейския парламент, която той играе в тези взаимоотношения. Благодаря много за социалистите и демократите господин Карло Зориньо. Има думата. Две минути, заповядайте. Благодаря. Този дебат засяга преговорите по новото споразумение. Искам да благодаря за инициативата, която беше подета. Благодаря и на председателката. А, мисля, че много трябва да говорим за това какви да бъдат конкретните аспекти на споразумението. Миналата седмица видяхме, че се случват конкретни неща в Руанда, в Кигали. Имаше среща на върха. Аз представлявах там Европейския парламент. Имаше представители на около 100 държави около 2000 души бяха различните представители. Много се говореше за сроковете. Надявам се, че до ноември 2020 година ще стигнем до споразумение, което да е издържано и което да отчита целите на развитие, за развитие на хилядолетието. Ние имаме добри отношения с много от тези държави, но имаме нужда и от търговски споразумения, които да се отнасят и до регионалното ниво в тези държави от АКТБ. Трябва да се укрепи освен това парламентарното измерение. Това е всъщност е, е, едно от основните неща, върху които трябва да се работи, за да има действителни резултати. Относно споразумението от Котоно, много малко може да се каже за неговия успех. Е, видяхме, че много хора бяха прокудени от е, домовете си, от държавите си. Положението с климата не е розово. Трябва населението на Африка също да пожъне от плодовете на споразумението. Би трябвало тези страни да станат силни, както сме силни ние. И в заключение искам да благодаря на комисаря за отличната му работа. Благодаря, благодаря много. И сега от името на групата Да обновим Европа Хрисула Захарупуло за две минути. Си, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Ние всички в тази зала имаме съдби, които са обвързани в една или друга степен с държавите от АКТБ. Трябва да отговорим заедно на кризата в климата и на биоразнообра... биоразнообразието. Подкрепата на Европейския съюз по отношение на адаптацията към климатичните промени е изключително важна, за да не стане твърде късно. Нашето най-голямо пре, е, предизвикателство е именно в това отношение и трябва да направим всичко възможно да се преборим за биоразнообразието. Искам също така да говори за ролята на децата и жените. Европейския съюз и държавите от АКТБ трябва да из изградят необходимото за образованието, обучението и доброто партньорство, но трябва да има и равенство между хората, включително и за сексуалното и репродуктивно здраве. Да се включат жените в економиката е най-добрата идея за бъдещето. Новите актьори в международното в международните преговори са изключително важни. Нашите партньори от държавите от АКТБ са истински партньори, но и аз а, като а, европейка искам да бъде истинско това партньорство и то да се основава на взаимно уважение. Благодаря. Благодаря много. Сега за зелените и Европейски свободен алианс, господин Пиерет Herzberger Fofana. Union européenne ACP sera l'occasion de nouer des relations de partenariat sur un même pied d'égalité. Тук имаме същите условия, които трябва да спазим за равенството. Не трябва да има надменно отношение всъщност с началото на свободния обмен, много от държавите от АКТБ нямат възможност да се включат в економическата конкурентоспособност на Европейския съюз. Има много сериозни предизвикателства за производството има и също така много новини, които притесняват така както Европейския съюз, така и държавите от АКТБ. Не трябва обаче да продължават драконовите мерки от страна на Европейския съюз по отношение на миграцията, които стават нощ с две остриета. Не трябва да се приема а, омразата и ксенофобията, които идват от а, лошите условия. Трябва да се преодолее бедността, да има образование, професионално обучение, а, възможности за законна миграция и възможност за връщане в държавите по происход, за да може да се изгради един а, едно споразумение, което да води до устойчиво развитие трябва да има достатъчно дейности в областта на климата, миграцията и сигурността, да не се противоречи на ценностите на Европейския съюз. Подобна политика в АКТБ а, трябва да е с тяхното участие, за да не бъде колонизаторска политика. А, също така а, трябва да се поставят общи цели. Благодаря много. Сега за идентичност и демокрация Доминик Билд има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. От Китай до Русия всички а, знаят, че Африка има потенциал и я наричат континент на 21 век, а Европа не трябва да е в позиция на слабост. Не само защото нищо не е предвидено от Брексит след заминаването на О. Обединеното кралство, но и защото се предвижда неуспех на бъдещото споразумение от Котону трябва нито има а, ясни резултати, които да се предвидят, нито инструменти, които да се ползват. Също така има провал на миграцията, защото член 13 беше каквито и да било последици. Има резолюции, които също нямат каквито и да било положителни резултати и не се връщат хората в държавите по а, а, происход. А, и миналата седмица е, се видяха резултатите от пакта за Африка от страна на Германия и виждаме, че има много частни инвестиции. Също така има и много глобални действия, е, които могат да се нарекат план Маршал за Африка. Как е, да действаме при положение, че са, не са гарантирани материалните условия? И а, в същото време да припомня, че френските войници се борят сами с ислямизма и мюсюлманските тенденции в тези територии. Благодаря много. Сега за зелените и северната а, Зелена левица, господин Мигел Орбан Креспо. Благодаря, госпожо председател. Преди една година Европейският парламент започна преговорите за ново споразумение между Европейския съюз и държавите от АКТБ. Тези преговори започнаха с решаването на предизвикателства, като гражданските проблеми и предизвикателствата на климата. И затова не разбираме как беше възможно преди един месец в Комисията по развитие да се приеме текста, а сега НП заплашва да провали всичко стана ясно какво иска десницата и какво иска НП. Пълнощта да бъде обвързана с миграционните въпроси. Тя е свързана обаче и с систематични нарушения на правата на човека. През последните години видяхме, че има варварски а, условия и постъпки и не искаме помощта да бъде обвързана с миграцията. Това е отвратително и неоколониалистично и е в разрез с всички международни протоколи. Не бива да допускаме отново тази грешка. Трябва да заложим на политика на развитие, която да не укрепва позицията на, държ... на Европа като непристъпно място, а да служи на хората, не да бъде срещу тях. Много благодаря. От името на НП колегата Амаро има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Е, сега обсъждаме бъдещото споразумение, наследник на Кутуно е, с е, представителката на съвета и с комисаря. Говорим за партньорството с страните от района познат като АКТБ. Искам да ви припомня, че споразумението има три основни цели. Да се намали радикално бедността, да има устойчиво развитие и да се допринесе за това тези е, страни постепенно да бъдат приобщени към глобалната търговия. Е, би трябвало да поемем отговорността за наследника на Котоно. Както каза и комисаря, това споразумение се основава и на нашите основни ценности. Първото нещо, което искам да кажа е, че в настоящото положение трябва да предприемем конкретни мерки, за да може наистина да се прилагат на практика човешките права. Трябва да се преборим с проблемите на сигурността, проблемите на климата, трябва да гарантираме сигурността на хората, трябва да гарантираме, че няма да има такава бедност, че ще има устойчиво развитие. Всичко това трябва да са нашите основни цели. Относно бъдещето искам да кажа три неща. Естествено, много вече беше казано, но все пак. На първо място, поддържането на парламентарното измерение – в рамките на бъдещето споразумение. Утре ще гласуваме по текста и аз ще наблегна на това. Много е важно да се укрепи парламентарното измерение. Бъдещата институционална рамка трябва да предвижда и обща парламентарна асамблея. САКТБ. Е, искам да благодаря на това, което, за това, което господин Зорино направи в Кигали в това отношение. Искам да кажа, че е, не може е, точно това изискване за парламентарното измерение да бъде обект на, на преговори, защото трябва да се защитава мултилатерализма. Имаме нужда от мерки насочени към устойчиво развитие, към мир и към е, по-голямо благоденствие. Трябва да се работи и за прилагане на практика на целите за развитие на хилядолетието, за да действа това споразумение, за да имаме истинско партньорство, ние трябва да имаме предложения, които да се основават на нашите общи ценности. Някои искат е, да се кара бързо е, напред. Аз бих казал, че по-добре бавно, но да стигнем по-далеч. Е, парламентарната дипломация е нещо много важно за мултилатерализма. Трябва да се включат е, в рамката и местните организации, неправителствените организации. Те трябва да участват в политическия процес, за да се постигне е, успех. Приключвам вече, госпожо председател. Много е важно да се защитават човешките права и основни свободи. Благодаря за това изказване. Моника Силвана Гонсалес има думата за една минута. Nieobecna пани poseł, в związku с тим. Не е в залата, значи давам думата на Моника Семедо за една минута. Пани poseł też обецна. Ест Bardzo proszę. Заповядайте, имате думата. В Кигали бях също и проведох много плодотворни разговори с колегите от АКТБ, които изразяват своят съжаление и притеснение, че преговорите отнемат повече време, отколкото се очакваше. Но ние сме съгласни, че а, потенциала на тези а, споразумения е свързан с младите. Младите наистина имат много нови идеи за това как да се оформят споразумени, споразуменията и по-точно взаимоотношенията между Европейския съюз и АКТБ. И така въпросът ми е как участват младите в тези преговори и ако да, на какво равнище и ако не, и в случай, че припожен, че преговорите продължават, дали бихте щели за удачно да включите техните глас, гласове? Благодаря много. Госпожа Тинеке Стрик има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Намираме се на важен, важен момент във времето. Европейският съюз и АКТБ ще предоговорят своите взаимоотношения и предстои изключването на ново споразумение. Въпреки това има още някои проблеми, свързани предимно с миграцията и мобилността. Ще говоря по този въпрос. Споразумението се основава на отговорност, на споделена отговорност и солидарност. Но Всъщност, държавите от АКДП се задължават да приемат обратно мигранти и да охраняват границите, докато Европейския съюз не дава никакви нови възможности за законна миграция. По този начин държавите от АКТБ се лишават от възможността работна ръка да мигрира и да пристигат средства в тези държави. Смятам също така, че малко се предлага като закрила на беженците а, ние имаме много повече възможности чрез финанси и чрез презаселване да помогнем на мигрантите, а, спазвайки глобалния пакт а, за миграцията. Ако тази миграция не бъде овладяна, ще има все повече е, беженци, заседнали някъде в някоя държава без е, надежда да получат е, обежище. Така че аз мятам, че това споразумение трябва да реши и всички тези въпроси. Благодаря. Следващият оратор Жиел Ферейра за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, връзката между държавите от ЕС и държавите от АКТБ връзките са такива, че трябва да се основават на сътрудничество, на визия, трябва да се загърби неоколониализма и да се гледа напред в бъдещето. Новата рамка за сътрудничество трябва да цели запазване на целостта на тези държави от АКТБ. Защото има предложения от типа разделя и владей и това ще се окаже скъпо за Европейския съюз в крайна сметка. Имаме нужда от економически връзки с тези държави. Това вече е констатирано така или иначе. Някои предлагат подчинена роля на страните от АКТБ. Аз мисля, че това не е добре. Необходимо е да укрепим тяхната възможност да изграждат инфраструктура, здравеопазване, хигиена, ако искате, жилищни райони, индустрия. Освен това е необходимо да предоставим инвестиции в рамките на съответните фондове и да заложим на конкретни цели. Естествено, знаем какви са целите на Европейския съюз. Тук няма как да се пренебрегне и въпроса за миграцията. Не става дума само за свободна търговия. Понякога се казва, че ЕС иска да експортира неоколониалистични структури. Това се е случило и в миналото и винаги е водело до разрушение. В тези страни трябва да се стремим към изграждането и на парламентарно измерение, подобно на това, което видяхме в Руанда и Кигали. Благодаря. Господин Пиетро Бартоло има думата за една минута. Госпожо председател, толкова много въпроси без отговор има в хода на преговорите между Европейския съюз и АКТБ устойчив растеж, економически взаимоотношения, климатични промени, миграционни потоци, всички тези въпроси трябва да намерят някакво решение в бъдещата година по пътя на диалога и на сътрудничеството. Постигнахме и важни резултати, но трябва да кажем, че все още сме на светлинни години от намаляването на бедността и интегрирането на държавите от АКТБ в световната система за търговия. Напредък в демокрацията има, но не, също така не бива да забравяме, че това е основата на нашето сътрудничество. Благодаря госпожа Ведрен за една минута. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, бъдещето на нашите взаимоотношения след изтичането на а, споразумението от Котоно беше обект на да ни миналата седмица в а, Кегали. Тази рамка, многостранна, е нещо, с което всички сме се ангажирали в тези преговори. Един истински партньорски проект а, с реални ползи за всички страни няма как да се осъществи без участието на парламента. Тази а, асамблея обаче трябва да се съвместната парламентарна асамблея трябва да се реформира, за да има смисъл. Трябва да има цели за устойчиво развитие, да има борба с климата и промените в климата. И също така парламентарната демокрация, парламентарната дипломация е именно пътя по който ще стигнем до тези цели. Трябва ни а, общ подход към а, среща на страните 25-та в Мадрид и а, по този начин трябва да се включи и споразумението от Париж като основен елемент от а, тези преговори за новото споразумение. Евен Инджир, госпожо председател, искам да подчертая четири основни послания към комисията и държавите членки. На първо място, погрежете се за това споразумението да отчете рамката на ООН за устойчиво развитие и гарантирайте, че ще се зачитат човешките права, свободи, върховенството на закона, доброто обществено управление. На второ място, споразумението трябва да включва по-голяма роля за гражданското общество. Много е важно това да се случи, за да се противопоставим на свиващото се пространство за подобни организации. На трето място трябва да се отчетат сексуалните